Liebe Kolleginnen und liebe Kollegen, скъпи колеги, please take your seat. Моля да заемете местата си. Ich darf alle ganz herzlich begrüßen. Поздравявам ви много сърдечно в началото на последното заседание на бюджетната комисия в Брюксел за тази година. Председателят на бюджетната комисия не може да присъства днес на заседанието, затова ме помоли да поема ръководството. На 2 декември и на 17 декември няма да има заседание на бюджетната комисия. Това ми бе съобщено от нашия председател и аз затова казвам, че днес присъстваме на последното заседание на бюджетната комисия тук в Брюксел. Ако се наложи на 9 декември в Страсбург ще организираме кратко заседание. Ако няма спешни потребности няма да се организира заседание в Страсбург. Заседанието се излъчва по вебстрим, така че всичко това, което си казваме тук, ще може да се проследи и от интересуващите се в целия свят. Последните е, данни във връзка с е, забавените, изплатените плащания е, и е, с изпълнението е, вече са на лице, така че всеки би могъл да се е, направи справка. Ако се интересува, е, знаете, че има едни определени суми за бюджетната година, които са гласувани от пленарния състав на парламента. Не съм съвсем наясно дали това е така, но във всеки случай получих информация, че група полски журналисти ще ни посетят. Това са посетители по покана на Янко Зловски. Не знае дали журналистите вече са тук. А, ето двамата журналисти, да. Искам да ги поздравя. Ето на. А, понякога, всъщност, не виждаш най-важното, както се казва. А, но журналистите са тук и те дори ни снимат протоколите от последните заседания от 17 октомври, от 5 ноември, от 14 ноември е, вече са раздадени. Ще процедираме както обикновено, ако до края на заседанието не постъпят възражения или предложения за промени, ще смятаме протоколите за одобрени. Всъщност, е, тук е записано е, че и протоколът от 14 ноември е, е на ваше разположение. Е, очакваме го всеки момент. Все още не е раздаден. Предлагам да започнем първо с гласуването. Надявам се, че всички, с изключение на един от колегите, са донесли картите за електронно гласуване. Но, все пак, е, в момента не сме чак толкова много наброй. Освен това, е, имам добър поглед е, върху залата, така че ще можем и да броим гласовете, ако се налага. Започваме с гласуването по точка 8 А, да, а, малко се пообърках. Извадих първо списка за гласуване на социалисти и демократи. И така, гласуваме за точка 8 мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията. Предприятие Веста Стания, Ян Козловски е докладчика. Девет са измененията които трябва да се гласуват. Но първите пет е, са предложени от Комисията по заетост. Можем ли анблок да гласуваме? Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Приемат се. Изменение 6. За. Против. Въздържали се? Е, сега трябва да направим електронна проверка. Чакай, то Бог си смета. ist der zweite, der keine Abstimmungskarte hat. Okay, das... Ето вече двама станаха колегите, които нямат е, карта за електронно гласуване. Всички ли гласувахте? Всички останали гласуваха ли? Добре. 14 гласа за, 12 против. Приема се. Ивайло а, и Ричард. Не, той е против. Той е против. Аз знае много добре, че той е против. Да. Единият е за, но другия е против. Седмо изменение, заедно с осмо изменение, кой е за? Против. Въздържали се. Приемат се. Девето изменение за против, въздържали се, отхвърля се. А сега последно, е, крайно електронно гласуване върху целия доклад. Down. Okay, it's good. Everybody has voted. Haben alle abgestimmt? Yeah. Гласуваха ли всички? 23 гласа за, 2 против. Приема се. Сърдечни поздравления за Ян Кословски. Отново подобна тема, свързана с Европейския фонд за приспособяване към глобализацията. Отново Nokia, но този път в Финландия. Хуан Андре Нараньо Ескобар е докладчик. Седем изменения на Комисията по заедостта. Можем ли да гласуваме анблок тези изменения? Кои според вас трябва да изключим от това гласуване Амблок? <clears throat> Добре, тогава ще гласуваме за всички по-отделно. Първо изменение за, против, въздържали се, приемат се. Второ изменение за, против, въздържали се, приема се. Три, кой е за? против, въздържали се, приема се. Четвърто изменение за Четвърто изменение кой е за? Кой е против? Въздържали се? Приема се? 5 за, против, въздържали се, приема се. 6. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Приема се. Седмо изменение за. Против. Да, кой е против сега? Да. Приема се. Осмо изменение. Кой е за? Кой е за? Все още гласовете за. Осмо изменение с гласовете за. Гласовете против. Въздържали се. Да, точно така е. А сега електронно гласуване. Един колега все още не е гласувал. 25 гласа за, 3 са против. Доклада се приема. Поздравяваме Хуана с този резултат. А сега преминаваме към а, другия а, доклад за Фонда за приспособяване към глобализация. Фърст Solar, Германия.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 против, въздържали се, отхвърля се. А сега а, крайното гласуване с електронни карти, моля. Чакаме Инге да постави картата си. 26 гласа за, 3 гласа против. Приема се. Преминаваме към европейските фондове за дългосрочни инвестиции. Е, докладчик е Айдърс Картия е, Забал Рубял. Има изменения внесени от докладчика. Е, в началото можем ли анблок да гласуваме? Ейдър има обаче два коментара. Благодаря, госпожо председател. Извинете, че искам да коментирам преди, преди да гласуваме този доклад, но струва ми се, че има два, два проблема с изменения. Първо изменение пето. Аз съм го внесла в качеството си на докладчик – и всъщност проблема е свързан с превода и е, формулирането му. Аз внесах изменението на английски, беше доста ясно, но в, на другите езици може да се тълкува по друг начин. Така че изменението е следното. Or third country, and vez it. Así queda claro. И по този начин, както ви го изчетах, смятам, че нещата ще бъдат ясни. Става дума за една държава членка или една страна. Втори проблем, изменението на господин Себастриш, то беше на италиански, внесено е на италиански, аз трудно разбрах съдържанието му. И само самия превод на предложението на комисията от английски на италиански беше според мен неточен. Така че аз просто ви моля да гласувате против, защото ако някой иска да внесе ново изменение, да, в такъв случай. да, но просто трябва да бъде по-ясно. Но при всички случаи смятам, че по-добре е да гласуваме против 11-то изменение, вместо да гласуваме нещо, което не разбираме. Okay, mit den Erklärungen und der mündlichen Änderung. Добре, с съответните обяснения, които получихме и устното е, изменение, можем според мен да гласуваме за 4-5-6 едновременно. Кой е за? Против? Въздържали се? Приемат се. Следват две изменения на Доминик Рике, 15 и 16. Можем ли да гласуваме заедно? Не, искате по-отделно. 15 изменение, кой е за? Против? Въздържали се? Приемат се. 16 за. Против? Въздържали се? Приема се. Седмо и осмо изменение на докладчика. Кой е за? Против. Въздържали се. Приемат се. А сега преминаваме към е, така наречените recitals. Девето изменение на, девети, е, на Доминик Рике. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Десето изменение. Пак Доминик Рике е вносителят за, против, въздържали се. Приема се. Единайсто изменение. Вносителят е Силвестрис. Разбрахме се повече или по-малко, че ще отклоним и ще отхвърлим това изменение. Кой е за? Против? Кой е против? Да, да, кой е против? Започвам с против. А сега кой е за? Няма гласове за. Кой се въздържа? Добре, отхвърляме го. Да, наистина малко объркахме нещата, но Следват още три изменения на Доминик Рике. Можем ли да ги гласуваме анблок? Добре, гласуваме изменение 12, 13, 14. Кой е за? Против? въздържали се, приемат се. Следват още три изменения на докладчика. Можем ли да ги гласуваме заедно? Кой е за? Против? Въздържали се? Приемат се. А сега окончателното електронно гласуване, моля. That's the war, four, and she. No, she has the card already. Mm-hmm. has the card. So it's only on the other mm-hmm. okay. Haben alle abgestimmt? Гласуваха ли всички? Двадесет и седем гласа за, един против, един въздържал се. Сърдечни поздравления за докладчика. eigentlich müssten wir jetzt abstimmen über ähm, die Erneuerung. Всъщност, е, сега трябваше да гласуваме за подновяване на споразумението за научно и технологично сътрудничество между Европейския съюз и Русия. можем ли да помолим представителя на Европейския фонд за развитие да ни каже нещо, тъй като ние не сме получили никакви документи? Или е, представителя на е, Европа за свобода и демокрация, Руан Теспаскс, за докладчика става дума. Аз представлявам колегата си Роланда Пашка. Бих искал да да благодаря първо на секретарията на нашата комисия за доброто сътрудничество и за това, че ми, ми помогна да изработа проекто становището. Предвид препоръки на независими експерти от Европейския съюз и Русия, смятаме, че това споразумение ще спомогне за задълбочаване на сътрудничеството между Европейския съюз и Русия, като същевременно се разширят програмите за научни изследвания и развой на дейност. По този начин ще можем да обменяме ноу-хау и ще спомогнем за разпространение на знанията и ще имаме допълнителни възможности за достъпи на нови пазари. 500 милиона трябва да бъдат насочени към изпълнение на, този, на това споразумение. Средствата трябва да се използват ефективно и с... важно е да участват научни работници, следователи и други научни работници в програмите, а не само да има администра... административно сътрудничество. Смятаме, че трябва да подкрепиме подновяването на споразумението между Европейския съюз и правителството на Федерация на Русия до 2019. Надявам се, че ще подкрепите моето предложение. Благодаря. И така, скъпи колеги, в момента трябва просто да гласуваме за това дали сме за подновяване на споразумението или отхвърляме. Който е за, моля да вдигне ръка. Благодаря ви който е против, сега има възможност да покаже това. Един, кой се въздържа, никой няма, не се въздържа. И така, предложението за подновяване е прието. А сега преминаваме към исканията за трансфер. Мога само да попитам координатора на, от страна на НП дали е, ще представи е, въпроса е, от името на докладчика Джовани Лавия, който също е от НП. Благодаря, госпожо председател. Колегата Лавия отсъства и не може да присъства просто на нашето следобедно заседание, тъй като е в Италия и присъства на някаква политическа сбирка. Сега, що се отнася до трансферите 28, 31 и 32 са трансфери от фонда за приспособяване към глобализацията. Докладчика смята, че трябва да гласуваме амблок тези три трансфера. Той подкрепя а, тяхното изпълнение. Е, след това трансфер 33. За, за това се изисква приемането на фонд за рисков капитал за малките и средни предприятия. Докладчика е за и трансфера 30, номер 34 между ИПА и проекта за развитие, развиване на селските райони в е, Черна гора. Възникнали са известни административни проблеми, така че е, дейностите не са изпълнени. Е, неодавна се сблъскахме с подобен случай за Македония. Докладчика е за и след това трансфер 36. Става дума за спешни мерки по в рамките на инструмент, инструмента за стабилност. Докладчика подкрепя. Три, номер 38 става дума за 70 и 78 милиона евро по силата на споразуменията в областта на рибарството и по-специално за споразумението с Република Мавритания, номер 4. 40 за 500 000 евро. Става дума за международни организации, които е, спомагат е, рибарските общности. Докладчика е за. И е, трансфер 41, също свързан с, с споразуменията за рибарство за Република е, Кабо Верде и Кириват. Е, става дума за 300 000 евро. Е, той е за и ви моли да гласувате за. Да, але трансфер requests abstimmen. Добре, тогава ще трябва да гласуваме всички тези искания за трансфер. трансфер. Така че, е, действително би било хубаво първо да вземем е, исканията за трансфер 28-31-32. Е, кой е за? Против? Въздържали се. Те се отнасят всичките до децентрализацията. А сега 33. Е, кой е за? Кой е против? Кой се въздържа? Приема се. 34-ти трансфер. Кой е против? Кой... е? След като видяхме гласовете за, кой се въздържа? Приема се. 36-ти трансфер. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Трансфер 38. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Трансфер 40. Кой е за? Кой е против? Кой се въздържа? Приема се. Трансфер 41. Кой е за? Кой е против? Въздържали се. Приема се. А сега преминаваме към другите раздели. Но преди да дадем възможност на докладчика или на негов заместник, да кажем координатора от е, групата на социалистите и демократите е, да дадат обяснение, ще помоля представителя на комисията. Да, виждам генералния директор, но от страна на комисията би било хубаво да чуем какви ще бъдат последствията от едно неадаптиране на трудовите възнаграждения за 2011 година. Благодаря, госпожо председател. Ще бъда много кратък. Комисията се запозна с решението на съда. Става дума за процедурен въпрос. В момента комисията е, обмисля подходящ отговор и подходящо действие след това решение. Това е което мога да ви кажа за сега. Окей. Okay, um... Добре, проверката продължава. И тя очевидно ще продължи е, най-малко до края на годината, най-вероятно и в началото на следващата година. Аз е, междувременно вече ви съобщих, че ако няма нищо спешно, ние е, няма да се видим до края на годината. Ако се появи нещо спешно, е, на 9 декември евентуално ще свикаме е, заседание. Ако не, чак през януари можем да вземем решение. Моника. През 2013 година няма средства, които биха могли да бъдат прехвърлени, така че не можем да обсъждаме въпроса за трансфера. Но ако се окаже, че, да кажем, в бюджета на съвета или е, по някакъв начин се появят някакви е, средства, които могат да се прехвърлят, тогава ще бъде осъществен и въпросния е, трансфер. Въпросът е естествено е много интересен, да. А, ние сега няма да е, навлизаме в е, анализ на е, мотивите на съда и е, в детайли няма да разглеждаме съдебното решение. Във всеки случай ще помолим нашият е, координатор Ивайло. Моля. Но преди това да чуем още едно изказване. Благодаря ви, господин председател. Имам един коментар по трансфер C8, свързан с закупуването на таблети, или по-точно на iPad-ове. Говорим за 1800 таблета за 9,4 милиона евро. Струва ми се, че тази цена действително е доста висока. Предполагам, че говорим наистина за някаква много нова технология, защото един такъв таблет струва между 300-400 евро в Холандия, държа да обележа. Äh, wir fragen gleich ähm, äh, unsere Administration jetzt aber nochmal. Ние веднага ще попитаме нашата администрация, но първо давам думата на Ингеборг. все пак има някакви последствия от съдебното решение, а именно, че могат да се използват средства, които не са оползотворени. какви са тези средства? Има ли такива средства? Става дума за бюджета на комисията в този случай. Това ме интересува. Also ich kriege gerade gesagt, dass die Kommission halt jetzt einen neuen Vorschlag machen muss. Комисията би трябвало да подготви ново предложение, така че ние не знаем в крайна сметка какви са сумите, какви са наличните средства и какви са последствията и заключенията от това решение. Генералният директор току-що каза, че решението на съда е ясно, т.е. Е, производството трябва да доведе до някаква процедура. А, а, съдът се е произнесъл за, за момента по процедурата, а какви точно ще бъдат последствията в резултат на това решение на съда, комисията ще ни съобщи другата година. Така че по отношение на сумата нищо не можем да кажем. Ингеборг Кресле, е, съжалявам, че трябва да задам отново въпроса. Но все пак е, е, съдът е, казва, че. А, вие казвате, че няма нищо, няма пари. Да, добре. Съдът е, се е произнесъл в този смисъл, че комисията трябва да а, внесе някакво ново предложение. Тоест, комисията трябва да подготви едно ново предложение. Разбираме, че тя още не го е подготвила, но хубаво би било а, все пак а, така автоматично да не гледаме на въпроса само като а, някакъв процедурен въпрос. Не, става дума за политически въпрос, председателката. В никакъв случай не става дума за нормално управление и изразходване на бюджетните средства. В никакъв случай не смятаме, че въпросът е решен или е приключен. Ние всъщност нищо не сме решавали по отношение на предложението на комисията, защото не знаем всъщност какво ще бъде новото предложение. Разбираме само, че в бюджета на комисията няма такива средства. Сега е, трябва да видим е, как комисията ще е, подготви ново предложение при това положение. Ивайло ще ни запознае с трансферите по другите раздели. Благодаря ви, госпожо председател. Никой не може да скучае на заседание на комисията по бюджети. А преди да ви представя предложенията е, за трансфери за парламента и за останалите институции в общия бюджет, бих искал само да добавя няколко думи към предишното е, разискване. А именно, в момента, в който комисията вземе своето решение, ние ще преценим какви ще бъдат последиците, в частност, за новата многодишна финансова рамка и за плащанията. Така че, когато комисията стане готова, ще бъде полезно да обсъдим въпроса в нашата комисия. А сега от името на Дерек Вон, който не може да присъства днес, тъй като участва в друго мероприятие в Брюксел, бих искала да предложа няколко трансфера. Повечето от тях са свързани с бюджета на Европейския парламент и са свързани с засилването на средствата за събитието за младите хора, по епидемиологичната година. Друго са свързани с ИКТ оборудването, както и промените с миграцията. Едната е свързана с системата СИСПА, друга са свързани с допълнителни нужди от миграции. Друг трансфер е свързан с разходите за транспорт на членовете на парламента. И бих искал се възползвам от тази възможност, за да обсъдим евентуалната възможност за съкръщаване на срока от две години за искане на възстановяване на разходи за транспорт, за предвижване. Струва мисля, че това, този срок е доста дълъг. Има и няколко трансфери, свързани с заплащането на парламентарните асистенти. Има също така и трансфер, свързан с сградата на парламента в Люксембург, като тук говорим с един трансфер, с чиято цел е да се намалят разходите за парламента. Това са трансферите, които са предвидени по бюджета за парламента. И с ваше позволение, госпожо председател, ще спомена още един, още и другите допълнителни трансфери, които към момента се предлагат. Те са свързани с Европейския орган за защитата на личните данни. Говорим за 18, за 80 000 евро, които са свързани с вътрешни трансфери за тази институция. И от името на докладчик предлагам да подкрепим всички тези трансфери. Благодаря ви. Äh, Преди да гласуваме тези искания, ще помоля да получим отговор все пак на въпроса за цената на таблетите. Благодаря ви, госпожо председател. Да, както виждате в текста е предложен за трансфера, средната цена е от 864 евро, към което се добавят допълнителни разходи, свързани с хелп деска, поддръжката и други специфични услуги, като например инсталирането на специфични приложения, необходими за вътрешен проект на парламента, като и комити и и митинг. Всичко това е цел, целта на тези мерки са да се е, намалят разходите, свързани с е, разпечатването на документите, намаляване на нашия въглероден отпечатък и увеличаване на мобилността, тъй като преди всичко тези таблети са е, за щатните служители на парламента. А друга цел е да се увеличи производителността чрез употребата на тази технология, която е все по-разпространена. Следващата ни цел е до юни 2014 година членовете на парламента да могат да се възползват от приложения, които вече са гарантирани, които вече са доказали своето качество. В противен случай ще загубим още 6 месеца, за да гарантираме, че тези приложения действително функционират добре. Това е което мога да кажа по въпроса. Ähm, Благодаря. Приемам че депутатите най-рано през юли ще получат таблети след изборите, когато встъпят в длъжност. Бих искала да уточня, че не става дума за таблети за депутатите, а таблети за служителите от администрацията. Бяхме получили информацията, че е, в резултат на проекта Paperless, т.е. Е, преминаване е, към информация и документация не на хартиен носител, са спестени някакви средства. Добре. Нека да гласуваме сега по-отделно за всеки трансфер. Започваме с C4. Кой е за? Кой е против? Кой се въздържа? Приема се. С7. Гласовете за. А сега гласовете против. Кой се въздържа? Приема се. С8. За. Против. Въздържали се. Приема се. А, така, а, става дума не само за трансфера на средствата, а, но веднага ще а, възложим на работната група към председателството да съкрати малко сроковете. Струва ми се, че една година е достатъчно дълъг срок. Няма нужда срока да е две години. Така че, Джордж, Моника, много ви моля да поставите на обсъждане този въпрос. И така, гласуваме за C9 заедно с тази поръчка, за, която възложихме току-що на работната група. За, против, въздържали се. Приема се. C10. Кой е за? Кой е против? Кой се въздържа? Приема се. C12. Кой е за? Кой е против? въздържали се, приема се. А сега са пълномощника за защита на данните, е, кой е за, против, въздържали се, приема се. Така. И сега стигнахме до политиката по отношение на сградите. При всички положения сега ще трябва да гласуваме по този въпрос. Да, политиката по отношение на сградите, Моника трябва да ни даде обяснение за каква точно ще гласуваме. Моника Халмер, все пак ще ви помоля преди това, след като няма да имаме допълнителни заседания, ще трябва да гласуваме за сградите е, Кат и Голдбилд в Люксембург. След като Кат очевидно е, в известно време няма да може да функционира, хората ще трябва да се прехвърлят в Голдбилд е, това няма да струва а, е, а, е, е, чак толкова много. Но при всички положения, ако не се направи едно такова прехвърляне, а, нещата ще бъдат и по-скъпи. Освен това, ще трябва а, да се търсят а, някакви резервни варианти. Така че а, това е хубаво да се реши още днес да се гласува, тъй като няма да имаме други заседания до края на годината. Ние не даваме становище, просто казваме съгласни ли сме или не сме съгласни. Добре, но нека да чуем сега информацията за Европейския банков орган. А там нещата са по-сложни. По-сложни са просто защото банковия надзор просто е забравил да изпрати съответното съобщение. Има някакви договори, които са поступили в началото на годината и би трябвало да бъдат одобрени е, и от парламента, и от е, съвета. Има определени лимити, които е, са определени в нашите правилници, но тези лимити са надхвърлени, така че винаги до сега сме се карали, спорили сме за цените, за найемите е, във връзка с агенцията, да кажем, за е, лекарствени е, средства. Обикновено е ставало въпрос за това, че сумите са много големи. В този случай аз ви предлагам просто да кажем, че става дума за нарушение на бюджетната дисциплина, за прекомерно високи разходи и е, трябва да знаем, че в случая с ЕБО става дума за една много по-висока сума, отколкото при Агенцията за лекарствените средства. Повече от 1000 евро за квадратен метър. Е, това е, действително е просто е, немислимо и преустройството заедно с мебелите като обща сума надхвърлят сумата по найема. Също времено в девет, на деветия етаж сме наели вече една част от етажа. След това изведнъж, независимо от е, е, това, че така и така сумите вече надхвърлят лимитите, изведнъж е, някой взима решението, че трябва още две части от така, деветия етаж да се наемат, още 100 000 евро. В повечето случаи ЕБО не е, е, е действал коректно и съгласно правилата за бюджетна дисциплина. Е, също времено сега ни обвинява, че не сме достатъчно бързи, а ние също много бързаме, действително много бързо се мобилизираме, за да вземем решението. На при всички положения това противоречи на е, закона, на е, нашите собствени регламенти. Това е нарушение на бюджетния правилник. И администрацията би трябвало най-сетне да разбере и да направи съответните изводи за себе си, че това нещо не бива да се случва. Още повече, че става дума за надзорен банков орган, представете си, нали? Това действително е много разочароващо, това е шокиращо направо. Аз не мога да разбера как са взимани тези решения и защо е толкова сложно именно за ЕБО да разтълкува правилно и да прочете, може би не са дочели до край всъщност правилника за бюджетната дисциплина. Но те са свикнали да четат и по-сложни текстове от регламента за бюджета, така че нямам обяснение за случилото се. При всички положения ние бихме искали договорите за е, наемане на тези е, помещения да бъдат проверени още веднъж от Сметната палата и освен това най-настойчиво искаме от ЕБО е, преди да се вземат е, някакви решения вече от тук нататък по отношение на сградите, ние в достатъчен, но ранен срок, така да се каже, в достатъчно ранен период, е, момент да бъдем информирани за плановете им не можем във всеки случай да продължаваме е, по този начин. Но не можем в момента да искаме и да се анулират вече сключените договори, защото от тук нататък следват неустойки, които трябва да плащаме и нещата се оскъпяват още повече. Е, при всички положения трябва да ясно да дадем на е, Ебо да разбере, че това, което се е случило до този момент няма да бъде допуснато още веднъж. Съжалявам за това, че в доста бързо и агресивно темпо поднесох информацията, но действително нещата са възмутителни. Междувременно говорихме вече на съответното по-високо равнище и с колегите от ЕБО, че те трябва да си направят изводите. И изводът е един. В бъдеще това не бива да се повтаря. Просто нищо друго не мога да кажа. Така че е, становището, което поднасям на вашето внимание, е, е това, което изложих тук накратко и ви моля да гласувате за него. Да, добре, сега ще чуем е, Джордж Лайн, след това Доминик Рике, има и други колеги. Благодаря госпожо председател. Бих искал само да споделя усещането на Моника по този случай. Както каза Моника, тук има два проблема. Първият е свързан с процедурата по нотифициране и тук действително има поредица от пропуски и грешки от страна на ЕБО при спадването на тази процедура. И действително ние може да отхвърлим искането им по поради професионални грешки, но това ще ни струва по-скъпо, така че, както каза Моника, нямаме избор, трябва да се съгласим с а, а, този, този договор. Ми се струва, че сме избрали подходящият из... път. Но смятам, че трябва действително да изпратим много ясно посла... послание към ЕБО и да им обясним много ясно, че ако продължават да не спазват процедурите, нашата комисия няма да се поколебае да от, се противопостави и да не разреши техните подобен договор за бъдеще, в частност през 2014 година, когато те се готвят да сключат договор за нова сграда. А вторият въпрос е относно самата цена на договора. Според нас тук говорим наистина за истинско разточителство. Ние като член на Европейския парламент не сме най-добре поставените, за да можем да направим оценка на цената, но колегите аудитори, както и колегите от Комисията по бюджетен контрол, очевидно споделяте това мнение и съм сигурен, че Комисията по бюджетен контрол ще си свърши работата и ще ги порицае. Така че, както виждате, има два проблема. Първият е свързан с процедурата, а вторият е свързан с самата цена и целесообразност на този договор. И тук ще поискаме доклад от страна на Сметната палата. Основната ни цел тук е да гарантираме, че няма да се допускат подобни грешки за бъдеще. Е, да, благодаря, казва председателката. Лондон и Париж общо взето са ни скъпички. А, колегата Гайер, след това Доминик Реке е, и след това следващите е, колеги, които се обадиха. Какво мога да кажа? Да, действително, ние трябва да направим политически анализ на това, което се е случило. Всъщност, е, е, Съветът взе решение е, да разпредели седалищата между Лондон, Париж и Франкфурт за трите агенции и съветът на практика по този начин предрешава нещата, защото съответните органи, агенции нямат друг избор. Това са най-скъпите пазари на недвижими имоти в Европа. Какво могат да направят надзорниците, е, банковите надзорници, след като са в Лондон, а там е, толкова струват офисите? Нека да ви кажа, че не парламентът е взел това решение. Ние на практика е, нямахме друг избор. Е, става дума за разпределяне на седалищата между европейски столици или важни градове. Един въпрос към Моника. А, всъщност, кой, така да се каже, е, управлява и е, би трябвало да контролира целият този процес във връзка с наемането на офисите, комисията или някой друг? Моника си, е, молбата ми е да си записваш всички въпроси и след това да отговориш наведнъж. Доминик, благодаря госпожо председател. Мисля, че меко казано но всички сме възмутени и притеснени, но най-вече възмутени, защото в контекст на настоящата криза действително подобно нещо е недопустимо и мога да ви уверя, че тук не говорим за парижките цени. Това са цени, които далеч надхвърлят цените за наймите в Париж. Така че ми се струва, че хората, които са сключили този договор, определено не са направили най-уместния избор. Аз имам един въпрос към Моника и към комисията. Кой подписва договорите? Кой носи отговорността? при положение, че очевидно не са спазени правилата. Казвате, че ако е, успорим договора, това ще ни излезе още по-скъпо. Да, но този, човека под това може да е така, ако подписалият договор е носил съответната правомощи и съответната отговорност да подпише този договор. Въпросът ми е как и кой има правомощието да подпише подобен договор и да се ангажира от името на институциите на Европейския съюз, като по този начин надхвърля регламента и без преди това да е поискал разрешение съгласно предвидената процедура. И вторият ми въпрос е при това положение дали подписаният от него договор действително има правна стойност, защото съответното лице може би не е имало необходимите правомощия за да подпише договор. Ако е имал правомощие да подпише, тогава има много, много сериозен проблем. Не само съжаляваме за случилото се, а това действително е скандално, трябва да си го кажем най-честно. А от друга страна, действително трябва да вземем мерки, за да не се случва подобно нещо повторно. И смятам, че действително ще трябва да видим кой е поел отговорността и кой си е позволил да поема отговорност извън своите правомощия. Така че действително смятам първо, че трябва да намерим виновниците и второ, съответно, да видим какви са последиците от този изключен договор. Ja, Dank. Ehm, Благодаря. Ричард има думата сега. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Струва ми се, че позицията на Моника е напълно разумна. Моят личен опит в подобни случаи ми подсказва, че, по, че договорът наистина е неприемлив. Имаше редица неспазвания на процедурата, много ясно са разписани правилата. И всъщност, действително, според мен е потрясаващ факт, че именно банк, Европейския банков отговор не е в състояние да спазва правилата. Действително, може да се запитаме какво, какво говори това за репутацията на ЕБО. А на второ място, изборът на самата сграда, според мен, е неуместен и не съответства на техните на функциите на агенцията. На мен също ми се струва доста странен факта, че Агенцията за лекарствата се намира в квартала с, с най където се развива основната част от финансовата дейност в Лондон. А ЕБО продължава да настоява да се намира в друга част на Лондон, в по-старата част на града, където в момента не се развива толкова активна финансова дейност. И когато попитахме защо, те ни дадоха някакъв много неясен отговор, че местоположението на избраната от тях сграда била по-добре свързана от транспортна гледна точка, което ми се стори много не подобно обяснение. Но пак казвам, нека да последваме предложението на Моника, просто нямаме друг избор. А за бъдеще Неприемливо е да се повтори подобно нещо. Редица колеги поискаха Сметната палата да изготви становище по този случай. Аз съм съгласна с тази идея, но това пак са дейност, са последващи дейности с обратен ефект, които отнемат от доста време. Въпросът ми е дали ние като комисия имаме правомощията да повикаме директорът на ЕБО и да поискаме от него обяснение. Да, ние вече го направихме и още първия път, когато се срещнахме, Изпаднах, те да се в бяс и в е, е, е, ужас от всичко това, което узнахме и което чухме. Моника. Благодаря, госпожо председател. Ще бъда много кратък и въпросът ми е абсолютно точен. В... Кой всъщност защитава финансовите интереси на Европейския съюз и по какъв начин? Благодаря, господин председател. Аз не познавам случая, просто чу, слушам дискусията, но въпросът ми е, е следния. Може ли нещата да останат така, без да има лична отговорност и лични последици за някой? Ние просто можем ли просто да бъдем запознати само с случая или трябва да се прилагат някакви санкции? Ангелика. Благодаря. Ако имаме възможност да санкционираме някого, то действително би трябвало да направим това. Членовете на съответното управително тяло би трябвало да си поемат отговорността. А ние не можем обаче да отговорим на този въпрос. Затова и Моника каза, че ще сезираме както Сметната палата, така и комисията. Ще се обърнем а, за консултация а, и а, с молба за становище до правната служба на парламента. Но преди това ще дам думата на директора на ЕБО, който не би казал, да, да, че трябва да ни обяснява, но може би ще ни каже все пак няколко думи. Thank you very much, Chair. Благодаря, госпожо председател. Благодаря за това, че ме поканихте. Естествено, нямаме достатъчно време, за да ви обясна нещата изцяло, но бих искал да кажа следното. Аз съм готов да дойда тук с а, обяснения, подробни обяснения. Мога да го направя пред координаторите, по, при, при подкомитет или пред цялата комисия. Аз лично подписах договорите, така аз съм изпълнителният директор на агенцията. Е, тук, тук съм. Това, което искам да кажа е следното. Когато 2011 година агенцията започна своята дейност, вече разполагаше с договор за найем в сградата, в която сме в момента. Така че ние не сме избирали сградата. Ни просто вече бяхме настанени там предварително, защото ние сме приемник на комитет от ниво 3, който съществуваше и беше с е, фирма с ограничена отговорност тогава. Така че аз когато е, се присъединих, когато започнах да работя в тази агенция, ние бяхме е, една малка единица, с, с чиято е, бъдеще беше да се разраства когато поеха моята длъжност, започнахме тръжна процедура за потърсиме договор, дългосрочен договор в Лондон, но знаете, че това беше в устава, залегнал в устава, така че ние е, приложихме тръжна процедура, която изцяло из... отговаря на условията, правилата и разпоредбите. Това беше един дълъг процес и в края на 2011 година беше подписан договора. След това а, ние се разраснахме. Всъщност, на практика, е, през следващите две години нашия личен състав се отруи. В началото на 2012 година по съвета на експерт е, проучихме пазара на е, недвижимостта в целия Лондон, включително и в Канари Уорф както и различни части на града, където преценихме преимуществата и е, недостатъците и прецених, ние преговаряхме с някои собственици и решихме, че а, че можем да се прехвърлиме в друга сграда през 2013 година, тъй като преди това съществуваше клауза, поради която щехме да трябва да заплащаме неустойка. За съжаление обаче, и това е залегнало в проекто становището, постепенно нещата се развиха така, и тук приемам вашите критики, че твърде късно се свързах с докладчика, за да можем да приложим цялата процедура на одобряване, така както е, е, се изисква от а, правилата. Но при всички, при, при всички случаи мога да ви кажа, че а, изпълнихме изцяло а, разпоредбите, правилата, така както са залегнали в а, правилата в разпоредбите. Но просто пропуснахме срока. Срока беше прекалено кратък. И за, за това е, просто не можехме вече да нарушиме клаузата и, и е, сме в тази сграда. Договора обаче изтича до година. Аз се свързах с собственика и му казах, че в, в случай, че те намал, е, намалят е, найема, то тогава ще поискаме разрешение да останеме в тази сграда. Така че започнахме така, един процес на консултация с съответната генерална дирекция, защото искахме да получим становището на комисията. И в края на 2012 година, през януар, през януари всъщност 2013 година, тази година, е, ни беше казано, че трябва да, да започнем е, нов процес е, на търсене, т.е. нов тръжен процес. Междувременно обаче имахме нужда от допълнителни помещения, защото личният състав се увеличи. Тази, тази година трябваше да предадем 59 стан, технически стандарта на комисията, 30 изслушвания, семинари, така че ние просто е, не, не разполагахме с е, съответните помещения. През януари тази година ми беше казано, че мога да подпиша краткосрочен е, договор. Аз информирах парламента за това и започнахме процедура по издирване на а, сгради в дългосрочен план, съгласно правилата, включително и тръжни процедури. Така как, както казах, през феврари беше подписан договора, как за съжаление обаче, тъй като този договор е, е краткосрочен до края на следващата година, и тогава, ако се местим, наистина ще трябва да се местиме. Т.е. както казах, подписахме е, краткосрочен договор и естествено е, в, краткос, при краткосрочните договори цените са много по-високи. Но мога да ви кажа, че всички тръжни процедури бяха а, е, абсолютно а, е, по правилата, смисъл имаше състезателно а, е, начало включително и част от а, а, мебелите и, и а, съоръженията, които закупихме, бяха на втора ръка. А, и е, при всички случаи сме се, справя, сме се съобразили с всички правила при закупуване на оборудването. Така че, както казах, договор е до до годината. Започнахме тръжна процедура за намиране на дългосрочно решение и Изпращаме надлежната информация на съответните институции. В момента приключваме на практика цялата процедура, така че парламента ще получи абсолютно пълна и е, подробна информация за цялата процедура. Това беше с е, няколко думи, просто исках да кажа, това, е, това са причините, това са предисловията, но съм готов във всеки един момент да дойда тук пред вас и да ви обясна нещата в подробности, подплатени с всичките документи. Благодаря ви. Nein, Sie waren mit Sicherheit nicht zu lang. Vielen Dank für die Ausführung. Да, не говорихте чак толкова дълго. Благодаря ви за поясненията. Моника Холмер. Надявам се, че няма да ми се разсърдите, но в тези хубави пояснения все пак има и нещо, което не е съвсем точно. Квадратният метър не е точно изчислен, както се казва. Вие не можете да вземете чистите цени на квадратен метър, след като и модернизирането и освежаването на помещенията се добавят като разходи за съответните офиси. И 100 хиляди за новонаетите помещения действително е много голям найем, дори за Лондон. Договорите вече са подписани, да. Освен това има и допълнителни разходи, които са включени там по договора и е трябвало да сте наясно с тях. Още през май проведохме много телефонни разговори с отговорните служители като посочих, че е, има едно изрично изискване за нотификация, т.е. за е, своевременно е, изпращане на известие и на съответните документи. След това е, писах и на е, господин директора, посочих му какви са проблемите, е, написах му е, какво мисля за клаузата в договора, която предвижда прекратяване на, на договора, така че трябваше да се действа много по-бързо, естествено. Темпото трябваше да бъде много по-бързо, отколкото това, което, за съжаление, видяхме и преживяхме. Колега Гаер. Ние а, сме информирали и директора на агенцията, а, и изпълнителния директор господин Факас, а, и писменно, не само по телефона. А, така че, а, междувременно, измина доста време. А, съответно отговорните хора можеха да вземат някакви решения, можеха по някакъв начин да реагират, но междувременно вече загубихме, както се казва. Е, нещата е, излязоха от руслото. Е, нищо друго не ни остава, освен да кажем, че действително данните, които са предоставени междувременно от всички служители, е, цялата информация, която получаваме е съвсем точна, е, включително и от страна на комисията. Е, представената информация е точна, но всичко останало не е както трябва. Когато се наемат сгради и помещения, които струват стотици хиляди, милиони, действително не е чак толкова трудно да се сетиш, че се изисква някакво одобрение, някакво разрешение. Отговорността, според мен, е в самият банков орган, в агенцията в Лондон Както знаете, обикновено съм съвсем точна, дори много директна. И в този смисъл не мога да поема част от отговорността, тъй като многократно вече съм ви казвала съвсем ясно и точно какво трябва да се направи и какво не сте направили както трябва. А що се отнася до становището, в него е записано при, в точка 6, че комисията трябва да а, направи съответните заключения от всичко, което се е случило а, във връзка с наемането на тези помещения. Комисията сега не може а, да се прави на а, орган, който няма нищо общо с цялата тая история и да казва депутатите, те трябва да направят това или онова. Не. Комисията също трябва да си а, поеме а, задачата, трябва да се. А, извадят съответните изводи, да се направят заключенията. Естествено и Комисията за бюджетен контрол и Сметната палата ще се занимаят с този въпрос много сериозно. Не мога обаче в момента да настоявам за прекратяване на договорите, т.е. за преждевременно прекратяване, защото това ще ускъпи, както ви казах, много нещата. Следват от тук големи неустойки и в никакъв случай не го препоръчвам. Но, колкото и да съжалявам, съжалявам и за другите агенции, за ЕСМА, за ЕОПА, да, те също са на пазари, където недвижимите имоти струват много, но все пак процедурите при тях, поне доколкото аз имам поглед върху това, са е, по-прозрачни и по-приемливи. Председателът Ката. Добре, сега ще е, гласуваме по становището, така както Моника го е формулирала. И след това ще следим, естествено, е, процеса. И така, кой е за е, това становище? Кой е против? Кой се въздържа? приемаме това, което Моника предлага. Und... Струва ми се, че вече се бяхме споразумяли, че по отношение на другите две по-дребни историйки във връзка с сградите. Няма да излизаме с становище. Е, в единия случай става дума за сграда в Египет. Там нещата са много по- умерени, по-приемливи, няма нищо опасно, така че там не виждам някакви големи затруднения и мисля, че всичко е, да, приемливо. Добре. Нека да се съобразим с тази препоръка на Моника Хоемайер. И така, приключихме, струва ми се, с е, всички въпроси, които трябваше да бъдат гласувани. Да. И сега стигаме до е, любимата тема. Изменение на регламента относно финансовите правила. Ингебар Кресле. Да, не можем да си спестим тази тема. Става дума за резултата от заключенията във връзка с финансовата рамка и за това как точно ще изменяме финансовите правила, най-вече във връзка с преноса за резерва по спешна помощ и за механизма за свързане на Европа. Предвидили сме още на 27 юни, е, че трябва много конструктивно да се действа и да се представят съответните изменения. В е, член 13 от финансовия регламент се предвиждат е, преноси на резерва за спешна помощ и за проектите, финансирани в рамките на механизма за свързване на Европа в буква Д всъщност се предвижда абсолютно същото, което, става, което се предвижда за резервата за спешна помощ и за проектите, финансирани в рамките на МСЕ. Така че по отношение на а, е, някакви технически корекции на е, многогодишната финансова рамка няма да се налагат а, е, някакви а, големи изменения. А, що се отнася до а, Европейския фонд за развитие, а, сега знаете, че от години вече говорим за това, че трябва да предвидим е, някаква промяна, за да можем средствата е, относно е, незаконния трафик на тютюневи изделия и получените всъщност в резултат на е, незаконния трафик на тютюневи изделия е, средства да бъдат конфискувани и да се използват вече съответно в финансовата рамка за 2014-2020 година. Е, трудно се стига до едно такова споразумение. Много е, е сложен въпрос. С комисията Конт проведохме съвместно заседание вече. Ставаше дума за делегираните актове, но е, би трябвало още веднъж, може би, да проведем едно такова съвместно заседание, защото е, трябва да вземем конкретни решения. Не можем обаче да насрочим това общо заседание с КАНЦ, защото комисията не ни е представила никакво конкретно е, предложение. Това, което днес получих, е, бе един е, имейл от Генерална дирекция изследвания, който се отнася до междинния преглед, но за нас това е неприемливо предложение. Докладчиците не са възразявали по отношение на делегирания акт, но независимо от това, все пак когато става дума за дъщерни дружества, за свързани проекти, трябва да вземем решения. Ивайло. Uh, Благодаря, Юта. Само два коментара първо. Може би пропуснах нещо. Очакваме още някакви промени за споразумението си пиар неща, свързани с насърчаването на малки и средни предприятия, конкурентоспособност и така нататък. И това трябва да се отрази, така ли? Ага. Няма предложение от комисията, но трябва просто да го отразиме в съвместната декларация. А въпросът ми е, доколкото разбирам, искаш да започне една цялостна процедура за измененията, т.е. това ще изиска доста време. Но а, знаеш, че вече има а, едни споразумения, договорености по многогодишната финансова рамка с съвета. Сега не знам дали ще е възможно да се възползваме от това. Wenn es keine weiteren Fragen mehr gibt, dann kann Inge sofort antworten. Äh, има ли други въпроси? Не. Що се отнася до бюджетирането на Европейския фонд за развитие и тютюневите изделия, това не бе в центъра на моето съобщение. Аз просто го съобщих, тъй като процедурата не би трябвало да се отлага. Естествено, трябва да се вземе е, колкото е възможно по-бързо решение, но струва ми се, че основното е всъщност е, е, бюджетирането на Европейския фонд за развитие. Там трябва да вземем бързото решение. А Цялата друга история, за която говори Ивайло, просто не ми е известна. Не знае нищо и естествено би било добре да науча нещо повече. И нямам нищо против да я включа е, в текста, но трябва да се информираме. Председателката. Комисията би, би ли желала да вземе думата и да реагира на чутото? Oui, merci, президент. Благодаря, госпожо председател. Бих искал да отговоря по въпроса за публично-честните партньорства, тъй като това е важен въпрос. Трябва да призная, че не съм много наясно какво точно се случва. Ще ви обясня какво искам да кажа. Мисля, че всички споделяме една обща цел, а именно опростяването. Всички се стремим в частност към възможно най-голямо улесняване в рамките на необходимите ограничавания, в рамките на доброто економическо управление, максимално улесняване за самите оператори. Предложението на на Европейския парламент в рамките на финансовият регламент относно публично-частните партньорства е член 209. И в член 209 се предвижда освобождаване на, от отговорност чрез Европейската комисия. И това освобождаване от отговорност вече нееднократно сме го обяснявали им се струваше, че към момента този принцип беше признат и по никакъв начин не отнемаме правото на контрол на, на парламента, тъй като публично-частните партньорства са част от освобождането от, от, от отговорност в Европейската комисия, но едновременно с това операторите имат възможност да се възползват от един по-улеснен за тях самите режим. Такова беше желанието на шерпите в изготвения от тях доклад – това беше потвърдено още веднъж миналата седмица по време на едно свикано от нас заседание, на което взеха участие изпълнителният директор на на съвместните предприятия и те ни обясниха защо те подкрепят първоначално предложение на Европейската комисия за член 209 и използването на делегиран акт, както ние предлагаме. И пак казвам, вече съм доста объркан. Тъй като ние действаме в а, общ интерес и в интерес на всички заинтересовани страни. И ми се струва, че ако се върнем към принцип на разделно освобождаване от отговорност за ПЧП, ще поставим шесте съвместни предприятия, за които говорим, в по-неблагоприятно от настоящото положение – а също така ми се струва, че едно подобно решение ще предизвика много негативна реакция от страна на частния сектор. Предполагам, че имаме възможност отново да обсъдим този въпрос. Всъщност тази сутрин направихме предложение, според което, казано с две думи, изслушахме доводите на частния сектор, на съвместните предприятия, Нека да видим, всъщност те предложиха, да, нека да видим дали новото предложение ще проработи до първият мещинен преглед. И ако се окаже, че тази система не функционира, ако парламента реши, че не разполага с необходимите средства за да оказва контрол върху тези съвместни предприятия, то тогава нека се върнем към един друг режим, който да гарантира по-добър контрол и който да е по-сложен за самите предприятия. Но нека моля ви да продължим по пътя за повече опростяване и повече леснота за частния сектор. Това е призивът ми към вашата комисия и към госпожа Гресне. И мога да ви уверя, че ние в Европейската комисия сме готови да работим съвместно с парламента по тази, тази насока. Припомням ви също така, че, Европейс... че съвета също подкрепи предложението на Европейската комисия. Благодаря ви. Wortmeldungen habe ich jetzt keine mehr. Ja. Не виждам някой друг да иска думата. Освен, разбира се, Ингеборд, която е докладчик. Разбира се, ти винаги имаш последната дума. Vergessen wir nicht nochmal wieder aufmachen müssen, aber ähm, Inge, Още веднъж ще погледна в залата. Някой друг иска ли думата? Йенц. Йенц Гайер има думата. Да, поисках отново думата, за да задам един въпрос на Европейската комисия. Всъщност, е, едно уточнение. Колкото разбираме, финансовият регламент следва да бъде пригоден към рамковата директива за фондовете. Както знаете, в, в нея се обхваща някои нови елементи, които не са отразени в финансовия регламент. Кога Европейската комисия възнамерява да предложи това изменение на финансовия регламент? Кога ще бъде готово предложението ви? И вторият ми коментар е свързан с съвместните предприятия, т.е. тези съвместни проекти. Господин Жан-Жан много съм изненадан от вашите твърдения и от вашата позиция. Заедно с госпожа Гресле и много други сътрудници ви посетихме преди няколко седмици. И след това посещение ми се струва, че бяхме стигнали до споразумение, в частност относно съпощената отговорност на тези ПЧП проведохме заседание, господин Парадизо направи едно изслушение и ми се струва, че договореното на тази среща не отговаря напълно на това, което ви току-що казахте. Но е вярно, че понякога нашата визия и целите ни се разминават. Аз не смятам, че има нещо драматично в този факт, но все пак минаха 4 седмици от срещата ни с вас и с госпожа Ингибот, а, ми се струва, че не сме постигнали много напредък. Всъщност оказва се, че се намираме в а, едно положение, което е преди тази среща с вас. Мисля, че основната ни цел е да постигне възможно най-бързо съгласие. Четири седмици по-късно се оказва, че всъщност нищо ново не се предлага. Закупихме четири седмици, нямаме конкретно предложение и ни липсва това, което тогава ни обещахте вие, за което, честно казвам, искрено съжалявам. Ян, благодаря ви. Моят въпрос е, какъв е крайният срок за взимане на решение? Защото колкото повече го обсъждаме, толкова повече неясни стават нещата, поне за мен. Въпросът ми е какъв е график, какви са сроковете за взимане на окончателно решение по този въпрос? Also ich glaube, da gibt es zwei, zwei unterschiedliche. Jan. Ян, струва ми се, че става дума за два срока от една страна за смесените инициативи. Е, до края на годината трябва да се вземе някакво решение. А това, което обсъждаме в момента е свързано по-скоро с е, измененията, с допълненията. Но нека Инге да ни поясни всичко сега. По отношение на делегираните актове, е, преди края на е, януари следващата година, трябва да го гласуваме в пленарна зала във връзка с е, е, публично-правните проекти. Иначе по 209 член би трябвало още до края на годината да, да вземем решението. Господин директор, откровено казано не разбирам защо всеки път реагирате така леко обидено. Ние е, всеки път е, ви обясняваме, че всъщност не желаем да е, губим правомощия като парламент и по отношение на съвместните инициативи, по отношение на публично-частните партньорства, ППП, е, средствата са на лице, е, но става дума за една процедура на съгласуване. Е, ние трябва заедно с съвета да се договорим. Така че много ви моля да проявите разбиране. Единствената точка, която ни създава проблеми, са делегираните актове – измененията по 2009 и освобождаването от отговорност на практика води именно до загуба на права и на правомощия. Не желая да споря с вас. Това, което ме интересува е да постигнем бързо решение. При всички положения трябва да побързаме. Така че ако сега а, е, не гласуваме в полза на е, освобождаването от отговорност, а, е, на практика всички губим. За това става дума. Никога няма да се стигне до взимане на решение и нещата се протакат. Генерална дирекция научни изследвания се държи малко странно. Защо не ни дава възможност е, да направим някакъв избор. От кого се страхувате всъщност е, повече? От е, нас или от комисията? За това ставаше дума, когато се видяхме и с съвета по тези въпроси. Това бе и въпросът. Естествено, че и комисията Либе тук в парламента има определени интереси, защото става дума за PPP проекти, е, които са важни за нас. И ние е, бихме желали нашата роля да бъде доста по-съществена, отколкото до сега. Разговорите със съвета трябва да започнат. И затова ни се искаше преди това да изясним неизяснените въпроси. Е, въпроси, които чакат отговор от предходни периоди. Добре, удължихме срока за средствата, получени в резултат на споразумение за борба с незаконния трафик на тютюневи изделия и така нататък. Но, добре, да кажем, по отношение на МФР, можем да кажем, там може да се изчака, там има малко повече време, но по отношение на въпроса за освобождаването от отговорност не можем да чакаме. Това е положението. Благодаря. Не виждам някой да възразява и аз също не разбирам защо се стига до спорове и недоразумения. Това са правомощията на Европейския парламент и кой колкото и да се жалва, че това означава бюрокрация, аз бих казал не бюрокрация това е демокрация и демокрацията струва пари. Да. Ингебър Кресле, когато в моя избирателен район хората се оплакват, и казват това ли е демокрацията и тя е толкова несъвършена и така нататък, ние всеки път се опитваме да им обясним, че без демокрация нещата ще бъдат още по-скъпи. Така. Точка седма от дневния ред се отлага тъй като нямаме докладчик по тази точка в момента и е, няма и заместник на докладчика, който би могъл да ни информира от негово име. А, но по точка 5 имаме докладчик в залата. Е, Георгиус е тук и сега ще чуем неговото становище по Фонда за солидарност на Европейския съюз. Благодаря, госпожо председател. Скъпи колеги, Фонда за солидарност е един от начините за изразяване на нашата солидарност в Европейския съюз. Добавената стойност е нещо, което е очевидно и различните държ, държави членки имат, се сблъскват с а, проблеми, свързани с природни бедствия и така нататък, така че трябва някакъв начин да им помогнем. Затова а, приветствам решението на европейските институции за създаване на подобен фонд. Сега, важното е да имаме по-добри е, процедури. Най-важното е да се намали срока за реагиране на съответните бедствия. Трябва да не забравяме, че скоростта, с която се мобилизират средствата за намиране на решения, е от огромно значение. Затова аз подкрепям въвеждането на нови, по-упростени критерии за използване на фонда, фонда за солидарност и по-специално новият инструмент, който се нарича е, извънредни регионални бедствия. Също времено обаче смятам, че прага от 1,5% е прекалено ви, висока и може да има отрицателни последици върху економиката на съответните области. Затова предлагам този прак да бъде 1%. Необходимо е също така да има възможност за предварителни плащания за да могат държавите членки да реагират своевременно на а, съответните бедствия, без това да се отрази отрицателно на а, тяхната економика и без да а, понесат а, отрицателните последици. Този, това предварително плащане би могло да бъде в рамките на 15%, като в никакъв случай не надвишава 40 милиона евро да има и възможност това да стане бързо. Като казвам възможност, наблягам на думата възможност, тъй като а, предварителните плащания при всички случаи ще бъдат а, а, приспаднати от общата сума, която ще бъде отредена и която ще бъде насочена към съответната страна, но за това обаче ще трябва да бъдат променени а, общите разпоредби, които сме приели. Така че нещата са малко сложни, проблематични, затова може би трябва да потърсиме а, избори и, и възможности за альтернативно финансиране. А, Възможно е също така комисията да извършва оценка на положението и е, оценка на това дали съответната страна изпълнява необходимите критерии, като обаче срока за това да бъде не повече от 5 седмици. Затова Същевременно пред, предлагам да се удължи срока за използване на помощта а, от, отредена от Европейската комисия от 12 на 18 месеца. Тъй като в много държави членки процедурите изискват по-дълъг срок. Но разбира се, най-важното е превенцията, превенцията на бедствията, защото е много по-ефективно и по-ефикасно да се предвидат и е, да се предотвратят бедствията, отколкото да се реагира в последствие. Затова е необходимо да има един, една по-добра синергия между различните инструменти на Европейския съюз за финансиране. Също така смятам, че техническата помощ трябва да бъде да може да бъде финансирана от фонда там, където е необходимо. По този начин на съответните региони, съответните държави членки ще могат да реагират без спешно и без отлагане на съответното бедствие. Това е, което имах да кажа по този въпрос. Хосе Мануел поиска думата. Добре, господин президент. Благодаря, госпожо председател. Бих искал да а, поздравя докладчика, тъй като неговото предложение е много разумно. Фонда съществува 2002 година, повече от 50 милиона евро са били мобилизирани до тук, така че става дума за един важен инструмент. За съжаление, е, всека държава членка в един ден може да се сблъска с е, необходимостта да използва средствата от този фонд, е, като имаме предвид промените в климата, на които сме свидетели. Сега, комисията предлага за регионалните бедствия, така наречени, прак от 1,5%. Моя въпрос е следния. При мобилизирането на средствата, извършени до сега, сблъсквали ли сме се с, с случаи, в които са били мобилизирани средства по този критерий? Ако, примерно, можехме да го ако използвахме този критерий, бихме ли имали случаи, в които средствата от фонда нямаше да могат да бъдат използвани. Това е а, така един а, сложен, може би, въпрос. Така че това е въпроса за, свързан с а, спешната регионална помощ. И още един въпрос. Струва ми се, че този фонд е от огромно значение за много държави членки, но нека да да дам следния пример. Примерно един пожар, един пожар с дългосрочни последици за даден регион, за населението на този регион и така нататък. Въпреки всичко обаче, средствата не стигат до прага. защото знаеме, че средства могат да бъдат мобилизирани, когато има много тежки последици. Но, а, ако а, се придържаме към критериите и към процентите, е възможно в даден регион да не можем да отпуснем средства, въпреки че последиците за населението и за региона са от са много е, тежки. Така че не знам дали, дали тази разпоредба трябва да продължи да фигурира в е, правилника. Може би трябва да, да споменеме цифри или не, или тази цифра да бъде 0,5%. Трябва да помислим по този въпрос, за да не ограничаваме възможностите. Nein, dann fragen wir... Който иска да вземе думата, не. В такъв случай се обръщам към комисията. Можете ли да отговорите на въпросите, които бяха зададени? Благодаря, госпожо председател. Благодаря за този доклад. Сега бяха зададени няколко въпроса. Първо, нека да направя следния коментар е, пред предложението за намаляване на прага за интервенция трябва да бъде разглеждан в а, рамките на цялостния инструмент. Този инструмент беше създаден в отговор на а, голями тежки бедствия, които изискват а, намеса на Европейския съюз, където се изискват много големи средства които не могат да бъдат осигурени от дадена държава членка. Това в никакъв случай обаче няма за цел да замести националните инструменти и механизми, с кои, които могат да бъдат а, а, приложени и използвани. Става дума просто за отговор или за а, реагиране на тежки широкомащабни бедствия. Второ, искам да ви кажа, че ако намалиме този прак, то ще има вероятно повече а, бедствия или повече казуси, които биха могли да бъдат обхванати, но същевременно а, ще усложниме нещата в рамките на следващата многогодишна финансова рамка. И ще имаме и проблеми, може би, с а, дефиницията на тежко или а, широко мащабно бедствие и така нататък. Така че нека да внимаваме. Колкото от правна гледна точка, казахте, че комисията предлага въвеждането на разпоредба, която да авторизира използване на средства от структурния фонд или от социалния фонд. Вече имаме правно основание. Про... Трябва да създадеме една правна рамка, която да бъде достатъчно ясна и солидна Така че, както, както казах, вече се правят проучвания, правяме така, сондажи, да видим как, как може да изглежда тази правна рамка. Колкото до срока, въпреки че срока изглежда така поместен и съвсем подходяща, като като поразгледаме нещата по-в, по-подробно, срока е недостатъчно, защото много често документите са непълни, документацията е непълна, тя постъпва на съответния език на държавата членка, има необходимо време за превод. Е, проекто становищата на комисията също трябва да се преведат. Така че има някои стъпки, които трябва да се предприемат. Така че според мен пет е, пет седмици са недостатъчни. Защо? Защото е, просто е, е възможно да не може да се вземе едно обосновано решение в такъв срок. Мисля, че това бяха въпросите, които ми бяха отправени, но при всички случаи ви предлагам да продължим да работим в тясно сътрудничество с докладчика и в рамките на измененията да, да успеем да намерим задоволяващи различните страни решения. Благодаря. Някой иска ли да добави нещо, Георгиус? Много ви благодаря за разискването. Благодаря на колегата от Европейската комисия за коментарите и предложенията. Бих искал само да припомня на колегите, че крайният срок за внасяне на изменения е 17 декември, 12 на обяд. Благодаря ви. Just before Christmas. Да, точно преди коледа. Good. <laughs> Dann verlassen wir jetzt. Добре. Тогава а Преминаваме към шеста точка от дневния ред. И стигаме до любимия ни европейски семестър. Е, Ангелика Вертман. Благодаря, госпожо председател. Основата за това становище е годишният обзор или годишното проучване на растежа за 2013 година, което бе публикувано през ноември. Нашата комисия подготвя становище, а доклад по собствена инициатива се подготвя от економическата комисия. Историята е дълга, но ще трябва да я съкратя сега, за съжаление, в кратка форма ще ви кажа, че е, веднага е, ако сравним е, обзора за 2013 и за 2014 е, година, ще видим, че всъщност няма почти никакви промени. Становището ви е известно, то е раздадено. Естествено, ние държим много на младежката заетост и на съответната инициатива. Е, радваме се, че най-сетне преговорите за е, МФР е приключиха. Имаме за младежката за, за гаранция достатъчно средства за работа по този проект. За съжаление, много малко се е случило поне това е моето лично становище, по отношение на преодоляването на кризата. Кризата продължава и ще трябва да продължим с мерките за преодоляване на кризата. Бих се радвала, колеги, ако внасяте изменения, ще се радвам на всякакви идеи и предложения. 3 януари е срокът за внасяне на изменения, но ако не желаете непременно да прекарате коледните празници в е, работа по измененията, които ще внесете, е, можете и преди коледа да ги внесете. След това на 23-24 януари ще гласуваме тук, е, после в комисията ЕКОН и след това през февруари, текста влиза в пленарна сала. Благодаря, казва председателката. Има ли коментари от страна на колегите? Да. Хвала лепа, председнице Хаук. Само... Благодаря ви, госпожо председател. Бих искал само да отбележа, че Докладът на Европейската комисия относно годишния обзор на растежа за 2013 година е първият път, в който и Харватия е включена в годишния обзор. Ние участвахме неофициално в европейския семестър и за първи път на 15 ноември Европейската комисия направи оценка на Харватия. Както добре разбирате, това е основната тема на обсъждане в економическите среди в Харватия. Преди малко участвах в конференция посветена на темата за годишния обзор на растеж за 2014 година и представителите на Генерална дирекция бюджет ни обясниха основните процедури. Те очакват и доклад от страна на Европейски парламент, който би трябвало да увеличи осъдомеността на общественото мнение относно ангажиментите на Харватия през едните няколко години. Проблемите в от финансова гледна точка в Харватия са толкова сериозни, че очевидно Харватия няма да може да спази изискването относно дефицита през едните три години. Благодаря ви. Благодаря за тази информация. Е, има ли други желаящи да се изкажат? Очевидно не. И така, напомняме още веднъж, 3 януари е крайният срок за внасяне на измененията, но по-добре би било преди коледа да внесете измененията, за да можем вече спокойно да отпразнуваме коледа. Следващата точка, която трябва да разгледаме е съвместната работна група на бюрото и комисията по бюджета. Тази съвместна група междувременно не е заседавала, така че няма доклад, е, но днес получихме е, задача. А, да, междувременно вече се работи по тази задача, казва Моника Холмер. Чудесно. Виждам, че преди коледа ще си свършите работата и ще можете да празнувате спокойно и хубаво. И така, 17-та точка е, е наред, но страхувам се, че и там няма много за казване. Е, докладчикът е, ще ни каже нещо по мандата на ЕИБ. Благодаря ви, госпожо председател. Да, ще бъда съвсем кратък. В момента вървят тристранните срещи. Разгледахме всички документи. Вчера разгледахме и текста на преамбюла. И сега започваме да работим съвместно с съвета по конкретната редакция на преамбюла и на членовете относно външният мандат на Европейската инвестиционна банка. Все още нямаме ясен мандат от страна на парламента за конкретните средства, т.е. за заемите. Това е много важна тема, като все още не е достатъчно добре обсъдена, така че, пак казвам, все още очакваме позицията на съвета. Като цяло се спряхме основно на редица текстове, свързани с прозрачността и честно казано, преди две години приехме средносрочната оценка, в която имаше редица препоръки към банката и все още очакваме прилагането на тези препоръки, тъй като то отнема време, няма как да стане незабавно, но очевидно сега има и нови очаквания. Така че си даваме въпроса какво всъщност е осъществимото тук, тъй като по някои от предложенията е трудно да намерим реалистичен подход, с който да поискаме съответните очаквания от страна на банката. Но като цяло, въпреки наличието на известни различия, като цяло се съсредоточаваме основно върху методът на докладване и съдържанието на докладите. При по-нататъчно поискване в парламента трябва да се извърши по- за задълбочена консултация с местното население. И друг много важен за нас въпрос, а именно равнището на таваните, както и регионалното разпределение до голяма степен е свързано с разпоменатите въпроси. Днес имаше заседание с техническо естество. Идната седмица ще се проведе следващата тристранна среща. Опитваме се да работим възможно най-ускорено. Вие самата ръководите тристранните срещи. И пак казвам, всичко зависи от а, позицията на съвета, но при добра воля от тяхна страна ще може да приключим до края на годината. А междувременно мога да, само да помоля колегите и в частност докладчиците в Сянка от останалите политически групи по някое време едната седмица, в момент, който е удобен за всички, да разгледаме текста, по който работим в момента с съвета и с комисията, за да видим дали има някакви елементи, по които има сериозни възражения или някакви нови предложения. Но ми се струва, че ще можем да завършим първите поредица текстове още едната седмица. Благодаря ви. Благодаря. Да, има ли изказвания? Само едно изречение. Бих искал да отдам дължимото на работата на Ивайло, който действително чудесно изпълнява възложената му задача. Ние сме от различни политически групи, но работим чудесно заедно и държах да го кажа. Да, Ивайло току-що каза, че всъщност аз едва ли не водя този тревог, но това не е точно така. Аз присъствам, както се казва, но ми се струва, че е най-разумно за човек, който ръководи в кавички, да остави просто експертите, действително специалистите да работят. И така, ние приключихме с дневния ред е, или най-малкото направихме това, което можехме за днес да направим. Е, ще се видим е, в Страсбург най-малкото, ако дори да няма заседание. И така.